27 януари 1945 година концентрационният лагер в Аушвиц беше освободен от съветските войници. Картините от онова време все още имат разтърсващо въздействие. Крематориумите, купищата от човешки коси, човешки обувки и дрехи, хиляди унищожени животи и тези, които са оцелели, са били по-близо до смъртта, отколкото до живота. Всички тези факти са се запаметили в умовете на много хора. За някои спасението е дошло прекалено късно. Повече от един милион души са били а, унищожени в, те, в този лагер на смърта. Било а, поради болест, било поради а, тяхното унищожаване, било а, чрез унищожаването им в газовите камери или чрез а, престъпни медицински практики. Роми, болни, хора с увреждания, хомосексуални, военнопленници, политически пленници са били в тези лагери. Да не говорим за ам, многото деца, които също са били хвърляни в тези ем, лагери. Всички тези хора са ем, били обявявани от нацистите като под хора, хора, които нямат право на достойно съществуване. Техният живот е бил унищожаван. Аушвиц не е единственото място, на което се извършвали масови убийства, но Аушвиц е мястото, на което най-вече това се е случвало. Това място трябва да е един ем, вик на отчаянието и на напомнянето към всички. Това е написано и на табелата пред концентрационния лагер. Трябва а, да стане ясно, че германския народ, към който принадлежа и аз, трябва да поеме своята отговорност. Ние носим тази отговорност като следващи поколения и това ще остане така за винаги. Историята не се повтаря, но от миналото ам, става ясно как ние ще решаваме нашето бъдеще. Затова искаме да знаем, че в Аушвиц се е случило нещо, ужасно и всеки ден ние трябва да сме защитници на свободата. И за това, че трябва да се зачита достоинството на всеки един човек. В Европа трябва да сме наясно, че за съжаление все още съществува омразата, антисемат, антисематизма, хомофобията, тъй като днес, 70 години след освобождението в Аушвиц, евреи в Европа трябва да се страхуват за живота си. Това е нещо, което ам, трябва а, да ни разтърси и да сме по-внимателни, да не даваме възможност на омразата да ни завладява да а, не отговаряме на насилието с още повече насилие. А, трябва да се зачитава свободата на всички, да се зачита достоинството на всеки един човек. Това е нашата задача, с която сме се натоварили 70 години след освобождаването на лагера Аушвиц. Тук в парламента има представители на много народи и нашата задача е точно такава. Ние трябва да се вземем с нея много сериозно и отговорно. Благодаря ви. That's Следващата точка от дневния ред е свързана с изявление на съвета и на комисията. Те са свързани с италианското председателство и по-точно прегледа на италианското